Добро утро, колеги! Започваме отново нашето заседание и ще ви кажа накратко какво беше решено на заседанието на координаторите вчера. Първо, относно избора на докладчици, докладчици сянка. Координаторите се споразумяха относно споразумението между Европейския съюз и Австралия за ПНР данните, а също така и за, а, за морските споразумения. Няма да приемаме никакви действия, но ще имаме доклад. Докладчик ще бъде господин Блинкенштайн. По становището за 2010 година за хармонизирането на пътните превозни средства и няма да, има, да предприема никакви действия. Относно, ще има един инициативен доклад о бъдещето на ДДС-то И ще се базираме на а, зелената книга на комисията относно таксите, които, с които ще се облага пътническия превоз. Моля да ни. Ще имаме също така едно споразумение, което ще стане ясно до края на юни, 27 юни по-точно. И ще имаме гласуване на 19 септември. Така че ще видим какво ще кажат координаторите и какви действия ще вземем по този въпрос. Предприемам този въпрос. Ще ви уведомя възможно най-бързо. Координаторите също решиха да има а, цяла серия проучвания за 2011 година. Последните въпроси. Ам, с, оценка и контрол на а, социалния сектор, пътния транспорт – а също така допълнителното влияние и контрол над емисиите за серни газове и проучване на безопасността на товарните превози при въздушния транспорт и ще се преразгледат международните споразумения в това отношение. Координаторите казаха също, ако все още имаме бюджетни средства след това, да се проучи и да се направи едно изследване на Евровело мрежата и след това, проучването, което бяхме предвидили, отпадна заради веждането на директивата за евровинетките. Законодателни инициативи. Уведомих координаторите за възможностите според вече съществуващите правила. Поискахме координаторите да, вземат, да ги вземат предвид когато решават да направят предложение. Относно комитологията имаше три въпроса. Първо, течности в багажите, ръчния багаж на пътниците при въздушния транспорт. Нямаше възражения. Имаше един срок наложен до 16 юни имаше спешна регулаторна процедура и парламента ще може да отреагира до срок от един месец след обявяването на текста. Относно лицензиите или разрешителните за пилоти, Проектомерките ще бъдат получени през юли. Координаторите решиха, че е, един от докладчиците по кометология трябва да бъде посочен по, по 8.2, параграф 8.2. И това беше подкрепено от мнозинството координатори. Когато ам, това се осъществи, защо ще стане също и за а, влаковете и това ще бъде също един от важните ни доклади. ITS, системите за информационни технологии, с а, госпожа Янсен и членовете на секретарията ще се осъществи изготви доклад. По точка разни европейският календар и споразумението Европейски съюз за Бразилия за безопасност. Според препоръките трябваше да одобрим решенията на заключенията на съвета. А също така, както по текста за Бразилия, така и за Европейския календар за безопасност. Относно споразумението от европейска страна, Идеята е да а, дадем всъщност старт, да, да положим базите за бъдещи добри споразумения. Също така трябва да напишем доклад относно въздушните услуги. Изчакахме, решихме да изчакаме за въвеждането на пакета за летищата – и после, евентуално, да изготвим доклади за регионалните летища и а, регионалният сервис по летищата. Конвенцията Датина трябва да бъде разисквана през юли. Координаторите бяха уведомени, че досието ще бъде разделено на две, с две правни основания, член 10 е, и член 11 от протоколите е, по Атинската конвенция за превоз на пътници и багажи по море. Те трябва да бъдат разгледани в комисията по правните въпроси. Другите членове от текста ще попаднат в нашите компетенции. Моят доклад ще бъде представен пред вас и гласуван с... на заседанието на 11-12 юли. Относно графиците за 2012-2013, координаторите си отбелязаха а, първоначалните предложения за тези години. Най-вероятно ще имаме заседание в Страсбург през април 2012 от вторник до петък, не както обикновено поради великденската вакансия. Относно железопътния транспорт и пакета, на него, а, мисля, че тук е всъщност един от най-важните въпроси на века. След много важен голям дебат, координаторите решиха да отложат гласуването в комисия за октомври, за да се даде възможност на групата да поработи на 700-те изменения, които бяха представени и компромисите по тях. Така, евентуално ще се опитаме да постигнем консенсус. Мисля, че ще бъде, заседанието ще бъде 10-11 октомври. Господин Деграндес прави доклад по, за авиационната безопасност. Поисках от координаторите, а също и от членовете, да говорят с ръководителите на делегации, за да се уверят, че този доклад ще бъде наистина включен в графика на пленарното заседание през юли. Нашата комисия трябва да даде становище по пренасенето на течности. И надявам се също да участваме активно в общия дебат по доклада Де Грандес. И накрая посещението на делегациите за 2012 имаме две предложения и се споразумяхме по нея. Едното е в в пристанището на Хамбург. Е, предложенията са на господин Данелис, а също чакам и друго предложение за евентуална визита. А сега да се върна обратно на казаното от координаторите. Ако имате някакви въпроси моля да ги зададете. Не виждам. Господин Фиренц има процедурен въпрос. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Само едно кратко изказване от името на италианската делегация на НП. Ще гласуваме след малко едно важно споразумение между Европейския съюз и Бразилия относно въздушната безопасност. След последните решения на Бразилия относно казуса Чезаре Бетисти, който е бил освободен и няма да бъде екстрадиран, аз и моя колега Уважаваме, разбира се, свършената от докладчика и докладчиците в сянка работа, но считаме, че не можем да одобриме споразумение с, с страна, която е, е в конфликт и в спор с държава членка на Европейския съюз и която не се съобрази с две резолюция на Европейския парламент за екстрадирането на Батисти. Благодаря ви, господин Фиданца. Сега първо подгответе си картите за гласуване. И, и сега просто да направим една проверка, проверка. Да видим дали НП иска да гласува с повече гласове, отколкото има, отколкото има право, както обикновено. Нека да направим проверка на... А, носите ли си картите? Кой няма карта? Може би някои от вашите сътрудници да отидат да ви приберат картите от офисите. Окей. Okay. Vote is closed. Край на гласуването. Госпожа Кастенец. Чакаме. Знак от те, господин Сосоли, който не може да си намери картата. Той ще ни направи знак, когато си намери картата. Така, ако можем да започнем сега. Доклада на госпожа Тикао относно споразумението с, Бразилия. Гласуваме всичко наведнъж. Започнете гласуването. Електронно гласуване. Да, просто това е окончателно гласуване по електронен път. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 34 за, двамата колеги против и един въздържал се. Двама, въз... двама против и нямаме въздържали се, така че доклада е прият. Поздравление за госпожа Тикал. Така. Сега доклада относно туризма. Доклада на господин Фиданца. А, питам секретарята дали по правилния ред процедираме на гласуване. Сега Става дума за гласуване по доклад по собствена инициатива относно Европа, първа световна туристическа дестинация. Първо изменение на госпожа Тикал за против. Въздържали се, отхвърля се. Второ изменение за против. Въздържали се, приема се. Трето на господин Данели за против. Въздържали се. Приема се. Четвърто за против. Въздържали се. Приема се. Сега ще разгледаме абзаците. Компромис едно за против. Въздържали се. Приема се. Е, Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 29-то изменение за против въздържали се приема се компромис номер 3 за против въздържали се приема се 37 път, път, четвърти параграф, госпожа Тикао, за, против, въздържали се, приема се. 38 господин, на господин Фиданца. За, против, въздържали се, приема и се 39 за, против, въздържали се, приема се. 41 за против въздържали се приема се 42 за против въздържали се приема се компромис номер 4 за против въздържали се приема се 51 господин Деграндес за против въздържали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 въздържали се, приема се. 75-то с устното изменение на зелените за против, въздържали се, приема се. 159-то втората част на господин Мари... Маринеско става дума за защита на правата за против, въздържали се, отхвърля се. 93-то. Госпожа Яла Сенна. За, против, въздържали се, приема се. 95-то. За, против, въздържали се, приема се. 96-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис Първо 89-то, всъщност на господин Фиданца, за против въздържали се, приемат се. Девети компромис за против въздържали се, приема се. Десети компромис за против въздържали се, приема се. Единайсти компромис за против въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 119 на госпожа Яла Сендър за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема. Виждам, че вече сте уморени. Има само 30 страници, не се тревожете. 124-то изменение, втора част. Против. Въздържали се, приема се. 122, втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3, номер 13 за против въздържали се, приема се. 128 за против въздържали се, приема се. 14 компромис за против въздържали се, приема се. 15 компромис против, въздържали се, приема се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 147 отхвърля се. 70 Извинявайте, 147. Нека да проверим. Аз мисля, че е отхвърлено, но, но нека да проверим по електронен път 147. Просто давам ви е, време за да решите какво ще правите. 147. Край на гласуването. Така, готови ли сме? Отхвърля се. 17 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 157 за, против, въздържали се. Приема се. 18 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 161. Това е допълнение. За, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Става дума за 161, което е всъщност допълнение към компромиса. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 19 компромис за против, въздържали се, приема се. 26 компромис за против, въздържали се, приема се. 171 за против, въздържали се, приема се. 172 с устно изменение на зелените. За, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 179 пада. 181 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 186 разделно гласуване до екотуризъм. Това е първата част. За, против, въздържали си, при, отхвърля се. Втора част до е, местното биоразнообразие. За, против, въздържали се, приема се. 188. За, против, въздържали се, приема се. 190. За, против, въздържали се, приема се. 199-то отхвърля се. 194-то. За, против, въздържали се. 194-то. Нека да провериме, защото само трима души гласуваха. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 192, което е допълнение. За, против, въздържали се, приеме се. 193 за, против, въздържали се, приема си. 195 за, против, въздържали се, приема се. 199 разделно гласуване, първа част предимно в новите държави членки. Значи целият текст, като се заличат тези думи, е, в, особено в новите държави членки, да, против въздържали се, приема се. Втората част отпада. Да, сега всъщност ще гласуваме втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 24. За против въздържали се. Приема се. Двеста. За. Против. Въздържали се. Приема се. 201. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приеми се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Двеста 212. Първа част демографическото развитие в Европа ще развие, приема се, втората част се заличава за, против, въздържали се, отхвърля се. 213 за, против, въздържава се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 115 приема се. 217 216 е, е оттеглено. 217 за, против, въздържали се. Приема се. 218 за, против, въздържали се. Приема се. 219 за, против, въздържали се. Приема се. 221 за против, въздържали се, приема. 222 за против, въздържали се, приема се. 223 приема се. Компромис 22 за против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 260 с устно изменение, с което разполагате за против. Въздържали се, приема се. Сега минаваме към съображенията. Пет, е, е, съображение А, пето изменение за против, въздържали се, приема се. Шесто изменение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 Приема се 12-то. Приема се 15-то за против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Съображение е се от е оттеглено. F. Изменение 19. За, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Двайсто, започнете гласуване. Everybody voted. Vote is closed. А, край на гласуването. Приема се. Сега становища. Right. We Сега, параграф 6, становище на комисията ОМ ИМКО, която ИМКО, становище на ИМКО, параграф 6, за, против, въздържали се, приема се. Сега, Минаваме към съображение Е на имко. Съображение Е на имко. Намерихте ли го? За, против, въздържали се. Приема се. Следващото е. Не. Отпада тук поради приемането на компромисите. А, параграф 3 от комисията Реги. Не, не знам дали го имате, но в моя списък за гласуване е страница 19. Трети параграф. Какво? Не, не става дума за и трепет. I've got it. Paragraph. А, Намери го, да. Параграф 5 и 3, да, прави сте. Казва председателя за, против, въздържали се, приема се. Сега 19-та страница, параграф 3, комисия Реги, за, против, въздържали се, отхвърля се. А... Yeah. Right because we adopted amendment 12. Yeah, so it's now paragraph 7. Paragraph 7. Седми. Седми параграф на Комисията по регионално развитие. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 23, Реджи, не? 23, следващо. За, против, въздържали се, приема се. Agri, paragraph 4. Параграф Четвърти. За не. Не, не, казват ми, че трети параграф отпада, тъй като е покрит от компромис 24, трети от Значи трети отпада заради 24. Става дума за параграф трети на Комисията по селското панство Отвърля се така виждаме какви ги свърши Комисията по селско стопанство. 13. Пак на Агри за против. Въздържали се. Приема се. Така, нормално. 18. За против. Въздържали се. Приема се. А, комисия по културата. Параграф 1. За против, въздържали се, приема се. Ако параграф 14, Комисия по културата, за, против, въздържали се, приема се. 15 на Комисията по културата, за, против, въздържали се, приема се. 26 на Комисията по култура за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 35 за, плюс господин Сесели 36, 5 против, няма въздържали се. Поздравявам ви, господин Данца. Сега. Сега, моля да смените така, че... Bad news is we now go back to page. И ще, след това ще се върнем обратно към страница едно. Yeah, the good news is it is the only other vote left. Сега, добрата новина е, че май няма, няма да гласуваме друго след това. Сега, това гласуване ще бъде много сложно, колеги, защото има много разделни гласувания по компромисите. Трябва да бъдете много мъдри и много схватливи. И ще се връщаме напред-назад и ще да видим какво е решено, какво не е. Това е инициативен доклад по а, а, безопасност по пътищата, параграф 2, изменение 14, за, против, въздържали се, приема се. Компромис. А за, против, въздържали въздържали се, приема. Компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следва изменение 23. Това е с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 33 като допълнение на госпожа Файон за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване по изменение 36, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Тридесет и седем с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 като и допълнение с устно изменение на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим чрез електронно гласуване, въпреки че може би резултатът ще е същия. Начало на гласуването, края на гласуването, отхвърля се. 44 за,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 Нека да проверим чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 56 като допълнение на госпожа Сеналова за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, Въздържали се? Приема се. Шестдесет и едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, ще проверим чрез електронно гласуване. Изменение 63. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 64 като допълнение за, против, въздържали се, приема се, компромис Д за. Против. Въздържали се. Приема се. 72 като допълнение към параграф 19 за, против, въздържали се, приема се 73 на Вандален, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, приема се. 75. За, против, въздържали се, отхвърля се. 76. За, против, въздържали се, приема се. тъй като 74 е прието, сега устното изменение към 77, за, против, въздържали се, приема се. 78 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 79 като допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 80 отпада. 81 също. 83 кой е за, против, въздържали се. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 90 за, против, въздържали се. За 90 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 89, начало на гласуването, края на гласуването. 23 бяха за, приема се, така че в случая резултата беше различен. Е, компромис е, тук имаме разделно гласуване в две части. Първо, по целия текст, с е, изключение на думата задължително obligatory, ако не сте я видяли само. За, против, въздържали се, приема се. Сега по втората част. Пак става дума за израза задължителен, obligatory. Отхвърля се в случая. 92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 Изменение 98, най-важното от всички, за, против, въздържали се, приема се. Не, ще проверим. Сто пет на Дален, отхвърля се. Изменение 100. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 101. За, против, въздържали се. Да проверим чрез електронно гласуване по изменение 101 начало на гласуването. Гласуваха ли всички край на гласуването? 19 на 22 отхвърля се. 103. Като допълнение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 108 на госпожа Тикао. Кой е за, против, въздържали се, приема се. След това 111 за, против, въздържали се, Приема се. 112 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 113 също за, против, въздържали се, приема се. 114 се оттегля, 115 като допълнение за, против, въздържали се, отхвърля се. Стой с устното изменение. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 117 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, Всъщност, трябва да се коригират и номерата. Тук в случая предложението е прието. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, приема се. 122 за, против, въздържали се. Да проверим, че с електронно гласуване при 122 начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 123 за, против, въздържали се. Да проверим също чрез електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с 19 на 23. <clears throat> Компромис F F -huh. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Г. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 110. За, против, въздържали се, отхвърля се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130 беше оттеглено. 131 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 130 и 2 също се приема. 136 на Хигинс. Разделно гласуване. Първо във връзка с ограниченията на скоростта. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 137 на господин Целер. Разделно гласуване. С изключение на велосипеди и велосипеди с електрически двигатели, за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част отпада, защото първата част не беше приета. Компромис Х за, против, въздържали се, приема се. по параграф 25 на госпожа Тикао за против въздържали се приема се. 140 като допълнение, кой е за против въздържали се приема се. 141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 против, въздържали се, приема се. 154 отпада. Следващото е 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 159 като допълнение за, против, въздържали се. Можем да проверим чрез електронно гласуване при изменение 159. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Много ви моля. Благодаря. С това приключихме гласуването. Отхвърля се. 163 за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 против, въздържали се, приема се. 169 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. Компромис ХА. Разделно гласуване по първата част. Тя засяга целият текст, освен комисията и. А втората част е с комисията и. Така, кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай втората част отпада. Трябва ли да гласуваме? Да, добре. Кой е за втората част? Против? Въздържали се? Приема се. И така, 173. 178, извинете. За. Против. Въздържали се. Приема се. 179. За. Против. Въздържали се. Приема се. 180. А, искате да проверим 179? Добре, моля, гласувайте 179 изменение е един в повече от НП. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 24 за, 17 против. Приема се. 180 изменение за против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и за, против,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 въздържали се, приема се. 198 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 207 на параграф 34а. Нов. За. Против. Въздържали се. Ще го проверим електронно. Мисля, че се приема, но все пак ще видим. Моля, гласувайте електронно. Изменение 207. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 18 за, 22 против, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се.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 N като ноември за против, въздържали се, приема се. Изменение 219 за против, въздържали се, приема се. Изменение 221 за против, въздържали се, приема се. Изменение 222 за против, стържали се, отхвърля се. Изменение 223 за, против, въздържали се, отхвърля се. Така, компромис О. Не. Искате да проверим 223 изменение? Добре. Проверяваме го електронно. Моля, гласувайте по изменението на господин Вандален. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Да, по-добре е да проверим, когато имаме съмнение, за да сме наясно. И така, компромис О. Къде е резултата? Да, 13 за, 27 против. Сега вече съгласни ли сте да продължим? Компромис О. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 228. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 229. За. Против. Въздържали се. Приема се. 231. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение на докладчика. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменения 233-234 са идентични. Кой е за? Е против? Въздържали се, отворили се. 232 добавка. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 235 за? Против? Въздържали се, приема се. 236 за? против, въздържали се, приема се. Компромис П. Сложния компромис. И така. Три части имаме тук. Първата част. Призовавам държавите членки плюс точка едно до ам, задължителност за ам, тези, които втората част, където се казва, се говори за насърчаване на велосипедистите да използват каски. И третата част за жилетките, пак за велосипедисти. И така, първата част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Третата част за, против, въздържали се, приема се. Следващото изменение 240, е допълнение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 изменение. За, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се. Приема се. 247 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Q като клевек. За. Против. Въздържали се. Приема се. 248 допълнение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 250. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 251. Разделно гласуване. гласуване първата част, където се говори за работниците за подръж... по поддръжка на пътищата, а втората част целият текст без а, използването на бариери за безопасност по пътищата с гладка повърхност. Кой е за първата част, против, въздържали се, приема се. Кой е за втората част, против, въздържали се, приема се. Третата част, останалото, кой е за, против, Въздържали се, приема се. Компромис Р е за, против, въздържали се, приема се. 259-то изменение за, против, въздържали се, Искате да го проверим ли? Добре, моля гласувате 259 изменение. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се 18 за, 22 против. 260 за, против, въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте 260 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 20 на 20 гласували. 20 на 21, извинете, един без карта. И така, 261. Кой е за? Кой е против? Държали се, отхвърля се. Точките от била сега. Почти свършихме, приятели. Още малко кораж. Кой е за първото изменение?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 Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо. За. Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Моля гласувайте осмо изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. 10 с корекцията. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 и 13 са идентични. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 31 за, 6 против, 3 въздържали се. Приема се поздравления на докладчика. Колеги, с това прекратяваме гласуването. Благодаря ви за вашето търпение. Благодаря за свършената работа. А сега, нека да напомня, че наистина списъците за гласуване бяха дълги и сложни. Добре се справихме и сега. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Точка 11. Комисията тук ли е? По Европейската агенция за морска сигурност. Не. В такъв случай, нека да си дадем 10 минути почивка и ще се върнем пак към 10.30. Надявам се, че всички вече ще са тук. Добре, 10 минути почивка. Една приятна почивчица, както биха казали американците. И до след малко. Okay, colleagues, next item on the agenda. Колеги, следващата точка от дневния ред е точка номер 11 и давам думата на господин Флекенштайн, който ще ни говори за регламента за Европейската агенция за морска безопасност. Благодаря, господин председател. Не искам да ви отнема много време, защото от нашата последна дискусия не се е променило много, освен това, което казах във връзка с измененията. До сега обаче ние сме съгласни, че имаме много положителен опит с ЕМСА. Европейската агенция за морска безопасност и съм съгласен с всички, които твърдят, че в времена, в които парите не достигат, трябва да се следи за разходите. Аз мисля, че с ЕМСА можаха да бъдат постигнати редица синергийни ефекти, които възникват тогава, когато съветът разпределя задачи на ЕМСА и мисли че когато министрите се върнат в къщи, това трябва да окаже въздействие върху тяхната дейност на национално равнище. Ние имаме редица изменения, които са внесени. Със сигурност най-важното и най-спорното по отношение на съвета е това изменение, което третира въпроса за превенцията и избягване на замърсяванията, е, които идват не само от кораби, но и от платформи и също така други съоръжения, като например ветропаркове и така нататък. Когато говорим там за Каван Прешърс, естествено ще трябва да следим всички мерки, които са необходими за безопасността и чистотата на моретата, да бъдат спазвани. След това имаме редица изменения, където става дума изрично за е, консултантска помощ за държавите членки във връзка с премахване, намаляване на бюрокрацията и по други проблеми, нещо, което съветът през декември миналата година, още по време на Белгийското председателство, обсъди. Става дума за съвместимостта на River Infosystem и SafeSynet. Става дума за сертифициране на Recognized Agencies и аз съм убеден, че ЕМСА – може да окаже добра консултантска помощ, когато става дума за а, развитието на параходството, защото а, моряците могат в случая да предоставят много добри практики на базата на обучението си извън Европа. Също така Комисията направи някои предложения във връзка с разширяване на действието върху съседни държави на Европейския съюз, що се отнася до отстраняване на замърсяванията от морските басейни и много предпазливо взех отношение по проучването за практическа приложимост. Това е обсъждано много пъти в Европейския парламент. Аз мисля, че преди никой не е знаел всъщност как да гласува в една или друга посока. Ние трябва на административния борт на комисията да дадем твърдо право на гласуване от 25%, възможност за внасяне на вето, що се отнася до инспекциите, но и що се отнася до избора на съответния директор. Позволете ми накрая да направя няколко забележки. Първо, знам, че има различия с съвета и трябва да видим как могат да бъдат преодоляни те. Последният съвет на министрите на транспорта поне ни подаде сигнал, че напрежението не е толкова силно като до сега и се чувства известна гъвкавост. Още веднъж, повтарям, става дума за синергийни ефекти, които трябва да бъдат приложени на национално равнище и също така, когато се прибавят нови задачи или експертни дейности. Според мен това не трябва да се твърди, тук няма експертива. Естествено, там, където имаме нови задачи и където искаме да имаме такива, трябва да се създаде необходимата експертиза. Последно изречение във връзка с сроковете на 21 юни това е днес, извинете, на 29 юни. Това е последния срок за внасене на измененията. След това през септември ще имаме втора среща с докладчиците в Сянка. Планирал съм и трета среща и през октомври тук в комисията ще можем да проведем окончателно гласуване. Благодаря. Благодаря много. От името на НП господин Деграндес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин докладчик, за обясненията. Благодаря ви за подхода към този доклад, тъй като направихте диалога възможен. Благодаря ви, че така с такъв подход. Работихме и най-вероятно ще успеем да се обединиме около един положителен консенсус. Няма да навлизам в подробностите. Мисля, че когато разглеждаме измененията, ще можем да се спреме на отделните точки. Първо, положителна оценка за работата на ЕАМБ в стечение на времето тази агенция придоби известен престиж, защото е добре управлявана и успява да осъществи економии за държавите членки. Никога не, не ни е била необходима чисто бюрократична структура. Е, бюрократичната структура ни по, не помага да се правят необходимите наблюдения и надзор. Първо, агенцията трябва да бъде в постоянно сътрудничество с държавите членки и комисията трябва да, бъдат, трябва да бъде ефективно управлявана и да и да се отчита пред нашата комисия. От, освен всичко това, освен, че агенцията е автономна и се радва на престиж, това може да, може, може да доведе до едно самодоволство, ако мога така да кажа. За това тя трябва да работи по искане на държавите членки, въпреки че е автономна, трябва да спазва а, правилата наложени от комисията. Знаете, че в момента има известно напрежение между държавите членки и комисията. В, в, в, в кризисно време, разбира се, има напрежение, има необходимост да се изпъл... да се правят спестявания, но от друга страна комисията е права, че тя трябва да упражнява контрол, защото в противен случай нещата излизат отвън контрол. А, господин Флинкенштайн е прав, че някои е, изменения не са уместни, но като цяло съдържанието на измененията е положително. Аз очаквам известно известна съпротива от е, страна е, на съвета, защото в против и ако нещата продължат така, комисията, агенцията няма да може функционира добре. Комисията трябва да разполага с известни правомощия, за да може да се противопостави на съвета и да може да гарантира правилното управление и функциониране на съответните изпълнителни органи. Когато човек е, е вярва и иска да развива Европа, той трябва да има вяра и да предостава правомощия на комисията. След последиците от Ерика и беше създадена а, тази агенция, която бе създадена от една страна под егидата на комисията и от друга страна една от основните, едно от основните промощия на агенцията е да упражнява контрол над признатите а, организации и а, агенции, които обаче от своя страна се борят за да излезат от нейния, изпод нейния контрол. комисията трябва да информира парламент, парламента и съвета за правилното изпълнение на законодателството съгласно член 17. Ком... Европейския парламент участва в управителния съвет на Европейската агенция и това е, е, е съгласно е, изискванията на разпоредбите. Сега, що се отнася до различните разпоредби, свързани с речното плаване, А, има някои допълнителни разпоредби, които трябва да бъдат преразгледани. Що, що се отнася до замърсяването от а, платформи в открито море? Мисля, че тук трябва да бъдем много внимателни. Съвета не споменава съоръжения или платформи Ако ние наистина искаме да упражниме контрол на тези съоръжения, ще бъдат необходими допълнителни средства и в такъв случай трябва да настояваме пред съвета за отпускане на допълнителни е, средства. Ще спра до тук, е, ще внеса конкретни изменения, ще обсъда е, моите предложения с докладчика. Благодаря ви. Благодаря госпожа Билбао от името на Алде. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Бликенштайн за неговия доклад. И нека да кажа, че наистина доста поработихме преди да постигнем споразумение. Като цяло съм съгласна с казаното. И за да не се повтаряме спрямо от това, което е казано в други комисии, искам да кажа, че като цяло ние сме за увеличаване на компетенциите на Европейската агенция за морска безопасност. Искаме също така да останем кохерентни в различните инициативи на парламента, така както казва и господин Грандес Паскуал. Но има също така един доклад на господин Ко и на, на господин Стерн и на госпожа Майснер за интегрираната морска политика, а също така и една резолюция на парламента от 2010. Всички етапи сега са напълно съгласувани с предишните решения. И мисля, че това, което трябва да направим тук в този доклад е да подсилим и европейското морско пространство. Да създадем едно такова пространство. Само така ние ще е, постигнем две основни неща. Първо, да имаме едно ефективно действие спрямо морското замърсяване, предизвикано от корабите. И също така да интегрираме инсталациите за извличане на газ и на петрол в открито море. Защото ако утре се получи отново такава катастрофа, свързана с подобни платформи, какво ще правим и кой ще координира действията? Към кого ще се обърнат държавите членки? Нека да не чакаме отново да се случи поредната криза, за да почнем да действаме. А нека да действаме ясно от сега, да определим компетенциите на агенцията. Трябва да имаме едно по-ефективно управлявано пространство, за да знаем кой какво ще прави в момент на криза за да имаме наистина такова ефективно управление, ние трябва да увеличим компетенциите, а също така да се сътрудничим ефективно с трети страни. В рамките на това пространство, на това ефективно пространство, ние трябва да имаме една мрежа за морска информация. Било то в някакви европейски звена. Това може да стане чрез някакви асоциации. Някои държави членки е, изразиха тревогите си, защото казват, че по да, е, създаване на такава мрежа ние ще трябва да изградим една мрежа с някакво седалище, т.е. допълнителна бюрокрация. Не е точно така. Просто идеята ни е да имаме по-ефективно действие, защото нека да не забравяме, че която и да била държава в Европа може да бъде засегната от подобно бедствие. Що се отнася до Европейската брегова охрана, не съм напълно съгласна, но все пак покрепям казаното от докладчика, че трябва да разполагаме с информации и доклади на комисията, за да вземем окончателно решение. Е, също така, не бихме могли да се оправдаваме с кризата и с бюджетните ограничения, както съвета, за да избягваме каквато и да било инициатива за европейски проект. Напротив, мисля, че трябва да направим първата крачка напред. Ако искаме наистина да имаме европейски решения, именно за това, що се отнася до управлението, така както и комисията, така както и докладчика го каза, трябва да имаме съгласувана позиция. Това е много важно и не споделям мнението на съвета, който иска да запази позицията на мнозинството. Това е нашето решение на групата и ние ще представим някои изменения. А сега господин Ван Дален. Благодаря, господин председател. Не само ние тук, но и хората, които чуваме в Web, ни чуват в WebStream, знаят, че моята политическа група винаги е имала критично отношение към агенциите. Ние винаги много точно гледаме предложенията, когато става дума за правомощията на агенциите и за техните задачи. Започвам с това, че ЕМСА със сигурност е направила крачки в положителна посока през изминалите години. Това бяха важни стъпки по отношение на корабоплаването и моретата, но с това предложение, което видяхме и което е отразено в измененията, мисля, че дискусията ще се изостри. Да, ЕМСА има надзорни правомощия. Това трябва да бъде така. Трябва да извършва контрол върху това, което правят другите. Ако сега имаме такава инспекция, то тогава това няма да бъде свързано с надзора. И също така условията за професионално развитие и израстване в кариерата трябва да бъдат създадени от ЕМСА но това от друга страна е задача и на параходните компании, а не е задача на ЕМСА. Е, също така Европейската брегова охрана, там се отнася същия принцип. Да, имаме брегова охрана и ако нейната дейност не е добра, ако координацията не е добра, да, обаче нямаме достатъчно основания. Просто и тук имаме повече добро от необходимото. Що се отнася пък до пристанищия контрол, там нещата по същия начин са поставени. Съвсем накратко, господин председател, това бяха само примери, но казах, просто идват малко в повече. Що се отнася до вътрешното корабоплаване, искам да изчакаме доклада на комисията. Мисля, че ЕМСА не трябва да извършва е, собствени проверки, но при вътрешното корабоплаване мога да си представя националните инстанции да приемат общите класове. ЕМСА може да извърши проверка, но не трябва да издава такива сертификати. Бих искал да чуя малко повече в тази насока от господин Карамицус. Повтарям, ние гледаме критично това, което се случва сега и то ще се отрази на поведението ни при гласуване. Господин Тейлор. Благодаря, господин председател. По принцип сме съгласни с съдържанието на доклада и подхода на господин Влинкенштайн, защото той е и положителен и е, обхваща всички проблеми. Беше съвсем уместно и навременно да се направи преглед на дейността на ЕАМБ, но мисля, че в крайна сметка трябва да направим всичко възможно, за да не се Припокриват дейностите на ЕАМБ и други агенции и същевременно трябва да подсигуриме необходимите ресурси, да може агенцията наистина да се справи с задачите, които са и поставени. Съгласни съм, че комисията трябва да разгледа възможността за, допъл... за допълваща се дейност между различните е, дейности, различ... между различните агенции, преди да създаде стратегии и е, политики. Смятаме, че е, санкциите, които примерно се, се предлагат е, в случай на разливи от е, платформи или нефтени разливи, трябва наистина да бъдат увеличени в Дейностите на агенцията влиза също превенцията, както и почистване след замърсяване от кораби. А, така че ние ще, ще подкрепиме онези части на доклада, които а, позволяват едно правилно развитие на агенцията, господин Кун. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря най-сърдечно и на докладчика за представения доклад. Да искам да благодаря и на докладчиците в Сянка. Много е важно, че обръщаме внимание на тази тема, доколкото морският транспорт в Европейския съюз през следващите 10 години ще нарасне с 20%. И тук ние трябва да имаме предвид различният начин на използване на моретата. Беше вече казано какво ще се случи, когато имаме случай на авария, дали става дума за а, ветропарк в морето или пък за нефтена платформа, дали е в Балтийско море или в Атлантически океан, аварийните екипи, които имаме в отделните държави членки, трябва да бъдат координирани помежду си. Това е една от най-важните задачи. Европейската агенция за морска безопасност със сигурност трябва да изпълнява надзорни функции, както върху морското корабоплаване, така и върху вътрешното. Е, трябва да се извършват проверки за състоянието на корабите, проверки на пристанищата. Е, да, обаче от друга страна е необходима и координация. И по тази причина въпросът ми е следния. В какво стратегическо състояние, в каква стратегическа позиция сме, за да можем да се справим с това предизвикателство? През следващите 10 години говорим непрекъснато за стратегията 2020 и е, тя не е свързана със сигурност само с намаляване на въглеродните емисии и с други екологични аспекти, а генерално с това как да реализираме един безопасен корабен транспорт. Примерно в теснините на Босфора или в е, Балтийско море и има множество критични ситуации и доколко ние е, сме напреднали с включването на наземни радарни системи. Също така задължението за е, лоция, за лоцман е, беше обсъдено също така и сателитна база Галилео. Този въпрос искам още веднъж да го повдигна, защото е от изключително важно значение. Туристическото ползване на нашите брагове, т.е. ползването им за туристически цели също играе много голяма роля и в тази сфера ние не можем да си позволим големи морски катастрофи и аварии. И по тази причина трябва да действаме превентивно. Благодаря. Благодаря, госпожа Майснер. Но преди нея, нека да приветстваме една група, която дойде тук от Долна Саксония да, те са тук. Да. Добре дошли в нашата комисия. Надявам се, че посещението ви ще бъде интересно. А сега, госпожо Майстер, това е вашата група. Можете. Благодаря, господин, Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Флекенштайн за доклада. Искам да взема отношение по три точки. Първо, замърсяването на моретата, което се причинява не само от е, корабите и трябва да се контролира. То трябва, трябва да включим и замърсяването от е, платформи. Знаете, че е, моретата представлява чувствителна екосистема и трябва да се съобразяваме с това, както и госпожа Билбао. Аз също искам да посочва, че тази екосистема наистина трябва да се пази. Имаме 70% вода вода, 30% суша и не трябва при водните територии да се правят същите грешки, като при сушата. Що се отнася до обучението на моряците, Питър Фондален, аз разбрах нещата така, че докладчикът смята, че това обучение не трябва да се поема от ЕМСА. Аз мисля, че това може да стане така. ЕМСА може да дава идеи за това обучение, което да, което да се осъществява от друг и също така може да следи за неговото подобряване. И последната точка, по която искам да кажа нещо, са европейските брегови карти, European Coast Cards. Тук трябва да проведем е, изследване за практическа приложимост. Отдавна искаме това от парламента, но комисията още не го е направила. И искам още веднъж да напомня, това е наистина нещо, което трябва да направим и е, е крайно време да се направи. И за това смятам, че е добре, че господин Флекенштайн взима отношение и по тази тема. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Фостер. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, да изразя подкрепата си към казаното от колегата Ван Дален, но все пак, разбира се, като се изключат дребни забележки, има много положителни неща в този доклад. Тези стандарти за безопасност а, определено са нещо полезно. Има много инициативи, които са положителни и смятам, че е много важно да няма дублиране на дейности. Смятам, че много добре си сътрудничим за сега. Но да видим как да ще напреднем от тук нататък. Що се отнася до моята делегация, както вече казах, оценяваме усилията на докладчика. Няма да влизам в детайли относно всичките изменения. Те са много, но подкрепям особено много изменение 5 за карго превозите по море. Що се отнася до евентуалните тревожни сценарии, едно от измененията тук е изменение 3. Мисля, че имаме нужда от време и да нанесем големи ограничения но в бюджета, но все пак, нека да не забравяме, че морския сектор увеличава своето значение, създаде много работни места през изминалата година и не мисля, че а, трябва да урязваме бюджета, но за съжаление ние не сме в позиция да решаваме по този въпрос. Друг въпрос, за който се тревожа, изменение 8 и 21 относно Европейската брегова охрана – това не е нещо ново и преди сме говорили по темата, но при все това, въпреки че имаме много добро сътрудничество между бреговите служби на различните страни, било то по Frontex, било и други, това сътрудничество може да бъде разширено. Но, за съжаление, това ще стане трудно, защото настоящите брегови охрани имат специфични функции, са претрупани с работа така че е, превръщането на тази служба в европейска надали ще бъде за утре. И накрая последната ми забележка относно а, е, разследванията, свързани с а, е, катастрофи по нефтните платформи, изменение 17. Мисля, че това изменение на комисията е правилното, спрямо първоначалното. Мисля, че тяхната позиция е правилна. Аз наистина смятам, че агенцията има нужната експертиза за подобни подробни разследвания на инциденти по нефтените платформи. Искам да благодаря на докладчика. Наистина много важна работа е свършил. И смятам, че се постигна много, много голям консенсус, въпреки, разбира се, различията по някои сценариите. И смятам, че докладът наистина ще бъде приятна сериозно. И смятам, че тук относно производството на петрол, газ в европейски води имаме вече едно очертаване на добро законодателство. Благодаря, господин Колцакас. Благодаря, господин председател. С много голямо внимание проследих обсъжданията, свързани с ЕАМВ. Първата ми бележка е от общ характер. Европейската агенция е свършила добра работа до тук. И това е наистина добавена стойност в областта на морс, политиката за морски транспорт на Европейския съюз. Ролята на агенцията е от голямо е, значение. В е, този документ е, ние имаме за цел да задълбочим и разширим правомощията на Европейската агенция. Е, правомощ, да разширим компетент, правомощията, да, но същевременно а, трябва да бъдем изваредно предпазливи, за да за да не стане така, че агенцията постепенно да се превърне в в агенция по обучението, самоцелна агенция по обучението и самоцелна агенция за брегова охрана. Нека да не, нека да не я превръщаме в една странна структура, а просто да се придържаме към сегашните и структура и функции, като обаче я превърнем в един много по-ефективен орган, за да може наистина добавената стойност към европейската ли политика да бъде голяма. Ще внеса няколко изменения, господин Кала. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на всички членове на Транспортната комисия за положителните коментари, които по същество са много конструктивни. Ние се е, приветстваме начина по който подхождате към въпроса с цел защита интересите на държавите членки на Европейския съюз. Разбира се, съгласен съм и с критиките, изказаното от последния преждеговорившия, но ще видим до каква степен ще можем да, да промениме и измениме е, начина по който функционира агенцията нашето предложение. Искам да, да благодаря и на а, докладчика и на всички тези, които ни помогнаха да направим тези а, предложения. А, бяха наистина основани на преценки на експерти, защото нашата цел е наистина тази агенция да даде нова добавена стойност в областта на морската политика на Европейския съюз. Е, предложението беше много внимателно, обмислено, почерпихме опит е, от е, различни експерти, като същевременно се позовавахме и нашата цел беше да има един балансиран подход и едно равновесие между речното плаване и, и а, управление на речните ресурси и морските ресурси. А, Целта ще бъде е, да новите, новите цели, новите задачи да бъдат изпълнени с ресурсите, с които разполага агенцията и с допълнителни, разбира се, ако може, но просто целта е да бъдем по-ефективни един от важните повдигнати проблеми е проблема свързан с управлението, но същевременно не трябва да, да забравяме и балансирания подход, защото когато на времето преди разширяването бе, бе прият директивата, присъствие, беше беше направено едно е, така, балансирано представителство в управителния съвет, като комисията участваше в, раз, в размер на 20%. Сега, що се отнася до разширяване на правомощията, свързани с замърсяването от а, кораби и съоръжения и нефтени разливи. си, всичко Днес повечето съоръжения се намират по-скоро в северната част на Европа, като и ресурсите на агенцията са както на, на, на, на север, така и на юг. Така че трябва да видим как по-добре е да преразпределиме ресурсите и да ги използваме за да можем да се справяме с замърсяването, проистичащо не само от корабите, но и от нефтените разливи. Тези ресурси трябва да ни позволят първо да направим оценка, преценка на а, на съответните е, съоръжения, но не разполагаме с, първо, с първичното законодателство, което да ни позволи да правиме това. Там, където имаме първично законодателство, можем да изпращаме агенцията да извърши съответните проверки, защото се знае какво точно ще а, е, превери. Ако ако, им, ако, ако имахме подобно законодателство в областта на, морски, на съоръженията в открито море, можехме да го направим. Що се отнася до морското замърсяване, ние, ние е, нали, отчитам от една страна, че корабите са източници на замърсяване, но също времено разполагаме и с Европейска агенция за околната среда. Така че трябва да се, да се види по какъв начин да има допълнение на капацитетите на тези две агенции. Има и други, проблеми, като проблема свързан с бреговата охрана. Днес ЕАМБ вече играе роля на координатор. Нека не забравяме за третия морски пакет, мониторинг на плавателните съдове и други. През, при всички случаи Европейската агенция координира ресурсите на държавите членки в тази област. Разбира се, има какво да се желае а, още. И се опитахме наистина да проучиме това чрез изследвания и за да можем да направим препоръки за бъдещи действия. Що се отнася до инспекциите. Мисля, че трябва да разграничиме инспекция от оценка. Европейската агенция може да а, може да бъде извършена от Европейската агенция, но нека не забравяме, че надзора в крайна сметка и надзора на изпълнението е в прерогативите на комисията. пред, предвид така известна конвергенция на вижданията, мненията между на вашата комисия и съвета, който първоначално бе на съвсем противоположна позиция, е, смятаме, че има е възможно да се, да, се, да се постигне някакво съгласие на първо четене, ако съвета промени някои е, свои позиции, като например е, задължението на държавите членки да е, съдействат на агенцията, когато агенцията извършва проверка на съответната държава членка. Това трябва да остане. След това проблемите свързани с научната и развойна дейност. Агенцията не трябва да бъде менеджер на научната и развойна дейност, но просто трябва да определя какви са, какви са нуждите за да може с, е, в последствие да се приема съответното законодателство, което да дава възможност за извършване на тези дейности. Така. Така че това, това са две, две предложения, които изчезнаха по някакъв начин от текста и без които би било трудно да вървим напред. Що се отнася до разширяване полето на действие на агенцията, а, имаше много предупреждения, имаше някои текнения, че а, това може да доведе до повече бюрокрация, как а, можем да а, да увеличиме ефективността, като същевременно това увеличиме безнопа, морската безопасност. Смятам, че, че след гласуването през октомври е, ще можем да, да продължиме да работиме, за да намериме терен е, за, така, за, за съгласие и да може да се постигне едно о, споразумение на първо четене. Благодаря ви за измененията и наистина се надявам, че този, е, тези документи ще могат да бъдат прияти най- в най-скоро време. Благодаря. Да, наистина, както винаги съм казвал, винаги сме желали да сътрудничим с различните председателства и се надявам те да бъдат по да приемат по-лесно позициите на парламента, за да постигнем по-бързо напредък. Но понякога да съм изненадан, а, когато председателствата идват и ми казват, искаме да действаме бързо, искаме да приключим всичко на първо четене и в крайна сметка че, е, се става така, че основните ни проблеми идват е, пак точно от там. А сега е, господин Флекенштай, докладчика. Да, господин председател, съвсем накратко. Господин Вандален, искам да се спра на нещо, което вие съвсем основателно посочихте. Бреговата охрана и контрол в пристанищата. Естествено всичко това съществува. Въпросът обаче, можем ли чрез по-добра координация от страна на Европейската агенция за морска безопасност да изпълняваме по-добре тези задачи и възможно ли е да се постигнат синергийни ефекти на национално равнище. Само когато дадем отговор да на този въпрос, тогава нещата има смисъл. Мисля, че всички сме единни по това. ако се правят опити за някакви допълнителни дейности, смятам, че това не е в интерес на никого, също и в мой интерес не е. Второ, ще ви помоля да погледнете малко по-точно разликата между дейности и е, консултации. Естествено, е, Европейската агенция за морска безопасност няма правомощи и не би трябвало да има такива да поддържа училища, но държа... може да оказва консултантска помощ на държавите членки във връзка с подобряване на обучението на моряците. Трето, вземете този проект Глобал, там не става дума и не е важно за мен да се налагат на агенцията определени задачи. Самият съвет беше този, който през декември 2010 година каза, че точно при тази концепция има смисъл в разработката да участва и ЕМСА. Със сигурност ще се зададе в даден момент въпроса за разходите и това зависи от е, приложението в практиката на това, което обсъждаме в момента и възможността за използване на тези ефекти на национално равнище. Едно обаче е сигурно и е важно. Не трябва да се разширяват много задачите на Европейската агенция за морска безопасност. Ние не искаме на всеки няколко години да се събираме тук и да говорим отново за целите и задачите на агенцията. Искаме малко повече перспектива да внесем. Искам да благодаря сега на докладчиците в Сянка. Смятам, че постигнахме един добър резултат и по този въпрос е особено важно – да а, имаме предвид, че не е необходимо много да преговаряме с съвета. Съветът, а, полското председателство са направили а, достатъчно, имаше и достатъчно разговори на неформално равнище, така че се надявам поне някои от нещата, които обсъждаме сега тук, да бъдат прияти и приложени на практика. Благодаря господин Плекенштайн. Нека да напомня крайния срок за внасяне измененията 29 юни, след което ще гласуваме в комисията през октомври и за пленарна зала най-вероятно текстът ще бъде разгледан през ноември. И така, още веднъж напомням, крайния срок за измененията 29 юни и с това изчерпваме графика за днес сутринта. Ще се видим отново в 3 след обед и ще започнем с новия дебат. Благодаря.